Приключваме дискусията. Утре 11.30 ще гласуваме този доклад. Следващото ни заседание ще бъде утре 9.30 до 14 и от 15 до 23 часа. Дневния ред може да бъде намерен на сайта на Европейския парламент.